Председателката, добър ден, продължаваме работа. Добре дошли на заседанието на Комисията на бюджетен контрол. Предстои ни семинар на тема Ефикасно използване на финансирането на Съюза в района на Балтийско море. Актуално състояние на борбата с отрофикацията. Докладчик е господин Сарвама. Сред нас са и редица гости, които приветствам с добре дошли. Господин Ниеменма, госпожа Лерой, професор Хумбург, господин Корпинен, госпожа Торесон и господин Канецки. Надяваме се да получим от вас информация за настоящото положение, включително и във връзка с финансирането от Европейския съюз. Давам веднага думата на докладчика ни господин Сарвама. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на нашите гости. Благодаря и на колегите, които са тук. Много сме благодарни на гостуващите ни експерти, че се съгласиха да участват. Би ми се искало действително да участват повече евродепутати в днешното заседание. Казвам това съзнателно, тъй като ни излъчват на живо по интернет. Става дума за много важен въпрос, тъй като Балтийско море е сред най-замърсените морета в света. Еутрофикацията, която нарушава функционирането на екосистемите, е един от най-големите екологични проблеми в региона. Тя има отражение върху околната среда, Отразява се също и върху живота на 80 милиона граждани на Европейския съюз, които живеят в региона на Балтийско море. Днес имаме възможност да получим повече информация, да разширим познанията си по темата, тъй като сред нас са наистина видни експерти. Преди две години, през юли 2016 представих на Комисията по бюджетен контрол работен документ по специалния доклад на Европейската сметна палата, озаглавен борба срещу елтрофикацията в Балтийско море, по-нататъчни и по необходими са, извинете, по-нататъчни и по-ефективни действия. Едно от основните заключения в този доклад и в работния документ бе, че въпреки финансирането в значителен размер от европейския бюджет, постигнатият напредък в борбата срещу еутрофикацията в Балтийско море, продължава да е, за жалост, много ограничен. Между 2007 и 2013 Европейският съюз е предоставил финансиране за събирането и пречистването на отпадъчни води в страните от региона в размер от 40,5 милион евро от 14,5 милиарда евро. В замяна за тези ресурси обаче са постигнати доста скромни резултати. Това показва реално, че трябва да се приложи по-рентабилен подход. Трябва да работим по-ефикасно. Затова и целта ни днес в рамките на семинара е да разговаряме с експерти от различни области, за да получим и по-широка представа за положението в региона. Семинарът е разделен на три части. Първо ще дадем възможност на представителите на институциите да ни представят темата в по-общ контекст. След това ще разговаряме с учени и накрая ще обсъдим финансирането по различни политики на Европейския съюз, в рамките на които в момента се работи по проблема с еутрофикацията. В края на всяка една сесия ще има възможност за въпроси и отговори. Моля да участвате. Става дума за финансирането на Европейския съюз на борбата срещу еутрофикацията на този незаменим морски басейн. Трябва да разглеждаме въпроса обаче не само от гледна точка на Европейския съюз. Трябва да поговорим и за това какво може да се предприеме по по-ефикасен начин по отношение и на държави извън Европейския съюз. В случая това са Русия и Беларус. Благодаря ви. Важна и интересна е темата. Първият ни гост е господин Виви Нименма от Европейската сметна палата. Госпожа Нименма, имате думата. Благодаря ви, добър ден. Наистина се радвам, че мога да ви представя одита на изпълнението, по който приключихме работа в Сметната палата в началото на 2016 Заглавието на доклада ни е борба срещу елтрофикацията в Балтийско море. Основната ни констатация е, че са необходими по-нататъчни и по-ефективни действия. какво представлява елтрофикацията? Тя е причинена от излишък на хранителни вещества, и по-точно азот и фосфор. Основните симптоми са силен и потенциално токсичен цъфтеж на водорасли. Това се отразява върху рибните запаси, ограничава също така и капацитета на морската среда. Над 95% от Балтийско море са засегнати в момента от еутрофикация, въпреки някои положителни резултати в посока към подобрени в някои зони. Има два вида замърсяване с хранителни вещества. Първо, дифузното замърсяване, причинено най-вече от селското стопанство. Другият вид е замърсяването от точкови източници. Основните точкови източници са отпадъчните води. Това са и двете основни области, които анализираме в одита си. В Финландия, Латвия и Полша има по-подробни изследвания за селското стопанство. В Латвия и Полша пък е, за отпадъчните води. Това са, може би, четирите най-важни директиви, отнасящи се до хранителните вещества. Директивата за нитратите и директивата за пречистването на градските отпадъчни води се отнасят до конкретни източници на замърсяване. В тях са закрепени максимално допустими стойности за целия Европейски съюз. Но тези мерки не са достатъчни за региона на Балтийско море, тъй като той е особено чувствителен. Затова това и конвенцията от Хелзинки препоръчва дори още по-строги стандарти в сравнение с стандартите в европейските директиви. Освен това, в тази конвенция се въвеждат и цели за намаляване на съдържанието на хранителни вещества в Балтийско море в страните от региона, включително и в Русия. Директивите от това столетие залагат на малко по-различен подход. Те поставят акцента върху доброто екологично състояние като отправна точка. Тоест, за да се постигне добро екологично състояние, следва да се предприемат всички необходими действия, като разбира се, разходите останат в разумен размер пречиствателните станции, чиято дейност се урежда по рамковата директива за водите, са особено важни за постигането на целите за намаляване на хранителните вещества, най-вече в Балтийско море. Основният въпрос, който си зададохме бе дали Съюзът е предприял ефективни действия, за да подпомогне държавите членки от региона да намалят съдържанието на хранителни вещества в Балтийско море. Установихме, че е постигнат доста ограничен напредък в тази посока. Що се отнася до селското стопанство, има недостатъци при определянето на уязвими на нитрати зони по директивата за нитратите. Установихме също така, че програмите за действие по отношение на нитратите не винаги са достатъчно строги. А що се отнася до финансирането, мерките за развитие на селските райони не са били насочени към нуждаещи се региони. Т.е. не е имало насочване на финансирането към онези региони, където е можело да проистече най-голямо намаление на съдържанието на хранителни вещества. Добрата новина е, че отбелязваме някои подобрения в рамките на настоящия програмен период 2014-2020 година. По въпроса за събирането и пречистването на отпадъчните води, установихме, че към момента на одита само две държави членки изцяло са спазвали изискванията по директивата. В Польша, например, са направени огромни инвестиции, са финансирани от Европейския съюз, но страната все още е далеч от спазване на изискванията по директивата. Установихме също така, че комисията е закъсняла с оценката на прилагането на директивата. Отново, и тук има добра новина. Установихме, че аудитираните пречиствателни станции в Латвия и Полша работят ефективно. Установихме обаче, че не зне гарантирана финансовата им устойчивост и че някои от тях са с прекалено голям размер. Русия и Беларус също са в зоната на заустване на Балтийско море. Финансиране от Европейския съюз е било предоставено в ограничен размер по екологичната програма за северното измерение. Установихме, че тези програми са много рентабилни, тъй като там много лесно може да се постигне срещу инвестициите намаляване на съдържанието на хранителни вещества. Но финансирането е било в много ограничен размер. Има и една добра новина. Вече се третират отпадъчните води на Санкт-Петербург. По тези проекти обаче има и едно предизвикателство – те отнемат много време. Пример за това е пречиствателната станция в Калининград. След повече от 20 години тя бе пусната в експлоатация. Ограничен е и броят на проектите, въпреки че са рентабилни. Бе поставено началото и на стратегията на Съюза за региона на Балтийско море. Това е една от макрорегионалните стратегии, прияти през 2009. Има три цели по нея да спасим морето, да гарантираме взаимосвързаност в региона и да гарантираме просперитет. Що се отнася до спасяването на морето, една от основните цели е работа в Балтийско море. Комисията е приела цели за намаляване на съдържанието на хранителни вещества. По макрорегионалната стратегия не се предвижда ново финансиране. По стратегията се правят само опити финансирането да бъде по-добре канализирано, за да се постигнат макрорегионални цели. Работи се по някои основни проекти за разпространяване на челен опит, например за установяване на връзка с селското стопанство. Установява се и се подсилва също така връзка между стратегията и програмите по кохезионната политика в рамките на настоящия програмен период. Установихме обаче, че добавената стойност на стратегията, що се отнася до съдържанието на хранителни вещества, все още е трудно да се оцени. Излизаме и с някои препоръки. Първо, програмите и мерките по рамковата директива за водите следва да доведат до намаляване на съдържанието на хранителни вещества в държавите членки. По тези програми и мерки трябва да се очертаят по-добри, по-рентабилни действия. Трябва също така да се заложат и измерими цели за намаляване на съдържанието на хранителни вещества. Мерките в областта на селското стопанство пък трябва да са насочени към най-рисковите области, например като се определят по подходящ начин уязвими на нитрати зони и се насочват агроекологичните мерки към области, където са най-необходими. И накрая ефективността на пречистването на отпадъчните води трябва да се повиши чрез по-бърза оценка на спазването на изискванията от 1991 година. Трябва да се надхвърлят също така рамките на тези директиви, да се заложат по-амбициозни цели. Освен това, трябва ефикасно да се планира изграждането на инфраструктура за пречистване на отпадъчни води. Благодаря. Благодаря на Сметната палата. Сред нас е и представителката на комисията. Всъщност не зная кой от представителите на комисията ще се изкаже. Заповядайте. Uh, благодаря, господин е, госпожо председател. Аз отговарям в звено за морска среда в е, Генерална дирекция за околна страна. среда. Много благодаря на докладчиците и на уважаемите гости за обсъждането на тази толкова важна тема. Ще представя гледната точка на Хелком ние, ние председателстваме и аз съм и заместник председател на тази, на тази асоциация. Ако е, мога първо да отправя благодарности към Сметната палата за представенето, те ще коментирам как те се отнасят към а, е, препоръките. Извинете ме, опитвам се да да видя как да. So, thank you very much. So just this is uh, a little, um... Благодаря. Става дума сега за една малка схема, която ви показва ролята на различните инструменти на европейско ниво. Вие чухте, че част от тях, не малка част, бяха споменати от Сметната палата. Проблем с еутрофикацията е, е дифузното замърсяване от е, селското стопанство. Най-важно тук е, че в периода 14-20 година въведохме много по-строги критерии в програмите за земеделията, по които ще дадем съгласие за ОСП и по политиката за сближаване. Е, така, посредством инструменти, обърнати към бъдещето. Освен това, директивата за преработка на отпадните води. Е, положението е много по-добре. Сметната палата е публикувала доклад за изпълнението и така най-кратко мога да кажа, че огромна част от е, страните членки е, от Балтийския регион, включително всички, които не са из... следващата седмица, вероятно, ще се проведе една публична консултация по темата, за да видим дали директивата за преработка на отпадъчните води все още отговаря на нуждите. Тя беше достатъчно удачна до тук, но сега вече трябва стици и ние трябва да сме сигурни, че инструмента в такъв смисъл е подходящ. Много важно също така е да си сътрудничим с ОИСР, за да можем да оценим нуждите за инвестиции и капацитетите. Още два важни рамкови инструмента. Рамковата директива за водите. Вие знаете, че тя подхожда така към, с един цялостен подход към водните обекти. И е, също така инструмента е плановете за близките месеци и в резултат от тази оценка ние ще сме в състояние да определим дали страните членки изпълняват пропоръките включително и за разходоефективност. Също така рамкова директива за морската среда, тя е за околната среда. За морската околна среда. Данните от страните членки ще бъдат много важни и към лятото ще публикуваме е, заключенията си. Имаме немалко нови данни, за че изискванията за финансиране са много значителни. Не мога да цитирам данни, но нека не забравяме, че финансирането, което дава възможност да се въвеждат и мощности за пречистване на водите, е, носят е, на хората, защото е, се обработват и събират отпадни води. Смятам, че е много важно това да се опомене. И накрая още два коментара, преди да представя работата на Хелком. Директивата за нитратите се оказва изключително. Публикува доклад за изпълнението на тази директива така е една поредна част от цялата картина. Както казах, европейските страни членки а, не са единствени, които а, съществуват в Балтийския район, там е да, а, които все още а, са проблем за Русия. Хелком е международна организация – и като такава се явява един много важен форум. Виждате знамената на страните членки. Тя е създадена от, през 74-та асамблея, защото част от участниците бяха част от Съветския съюз. Германия не беше една страна. Така че не бива да забравяме, че тази институция съществуваше още от е, времето на съществуващите комунистически страни. Така е, окоръжаващо да установим, че имаме единодушие, имаме и единодушна подкрепа за засилване на дейностите, които, е, с които се занимаваме и да обърнем поглед и към бъдещето. Каква е ролята на Хелком? По мониторинг на регионално ниво също се формулират политики и най-голямата полза е, че то обединява научната общност. Там а, възможностите за научни изследвания са изключително и е, факта, че е, възможностите за приложение е, са много е, големи, защото а, е, страните членки могат да включат заключенията в законодателството. Друго много важно е, че ние успе цели. А, е, неговите цели съвпадат с целите на европейското законодателство да се постигне добро екологично състояние до началото на следващото десетилетия. По отношение на еутрофикацията, колегите, които са от научна в Балтийския регион, максимално допустимите стойности, които са съобразени с научните данни. По този начин всъщност се вижда, че може да се стигне и до вторични цели за е, контрол на изпусканията е, много е важно да отбележим, че експериментите в това отношение са да един отличен пример за страните членки на ЕСА. Ето и относително добри новини. Това са усъвременени данни Добавили сме две години спрямо отчета на Сметната палата и виждаме, че има намаление, 24% намаление на фосфора и 22% намаление на азота в, между 1995 до 2014 година. Да, ако поставя нещата така в контекст, това е същия период, в който БВП на повечето, ако не всички е, страни от Балтийския регион, растеше. Тоест, позитивен факт е, че независимо, че економическата дейност е, се развива, е, сме успели да намалим емисиите на фосфор и азот. Нещо още изключително важно. Сигурно ще чуем много повече от е, учените, когато те представят своите презентации но от гледна точка на формулиращите политики се установява, че има задействани мерки, но може би те не са достатъчно всеобхватни. А освен това, тези мерки са дългосрочни. За да се видят резултати от тях, трябва да мине известно време. Това не е извинение, естествено. Има и други притеснения. Примерно има нова проблеми, които могат да е, засилят ефекта от еутрофикацията и тя, той не може да се разглежда в изолиран, изолирано от, да речеме, промените в климата и увеличаването на температурата. Трябва да е ясно, че плана за действие обаче все още не, се, не е изпълнен а, е, а, напълно. Още няколко е, години има, т.е. чашата е полупълна. Ето тук е, виждате иллюстрация. Това са, горе са общите дейности, по които имаме решение да действаме заедно. Зелено са добрите новини, оранжево гордо добри и червеното, естествено, все още е липса на добри новини. Тоест, там плана не е постигнат. В долната част на слайда картината е по-лоша. Това са националните дейности. Това са дейностите, които страните са декларирали, че ще извършат. Някои от нещата, които сме се споразумяли, имаме е, така колектив. Виждате, отрофикацията е там, в тази част на слайда. То и добрите новини са, че няма неизпълнение по нито една от е, дейностите, а при националните ангажименти виждате, че изпълнението е много-много малко. Е, кажем, че простите и ефтини мерки вече са изпълнени. Трябва да кажем ясно, че сме стигнали така до правата на кривата и е, на графиката и е, има вече мерки, които са доста скъпи. Ня... Извеждане на фосфор и азот от тези води. Остават някои неща да се постигнат на техническо ниво, но е, ние ще ги обсъждаме, разбира се. Това, което ще обсъждаме на политическо ниво обаче е да се анализира ефективността на националните мерки. Отношение на разходите са били е, мерките, които са изпълнени е, колективно. И накрая, от е, страна на Хелком, виждате, че е, годишните загуби от еутрофикация варират в обсега да ме и економическите загуби и увреждането на околната среда. И в заключение, благодаря ви, Хелком да използваме максимално ефективно средствата, които отделяме за борба с него, особено като се има предвид и предизвикателствата на климата. Какво сме постигнали и защо нещата, които не сме постигнали, защо не сме ги постигнали? Кои са причините? В същото време се опитваме за следващите години, за следващата многогодишна финансова рамка. Затова въпреки това ще задам следните въпроси. Варение между 2012 и 2014 година, но защо все още сме в ситуация, би трябвало в рамките на регламентите, които имаме, да сме постигнали тези цели. Друг един въпрос. Резултати. Много трудно е да се обясни на гражданите и на съответните ни региони от 90-те години, 91 те другите са по-късно, от 2000-те години, след 2000-та е, година. Аз също искам да задам въпрос. Искам да благодаря за интересните презентации. Въпрос към комисията. И Русия. Как изглежда ситуацията в Русия и в Белорус? Не може европейските страни да работят срещу еутрофикацията, а другите да не работят. Така че не може европейските страни да работят срещу еутрофикацията, а другите да не работят. Така че какви са мерките от страна на Беларус и Русия? На второ място. Защо мерките предприяти в Полша не са постигнали резултати? Колко време трябва да мине, за да се повече замърсяване? Комисията има думата и след това Сметната палата. Thank you very much. Благодаря. Е, естествено, това са трудни въпроси, но ми плащат, за да, ги, за да отговарям на такива трудни въпроси, така че ще опитам. Ще започна с последния въпрос защото може би следващите оратори могат да отговорят по-добре на тези въпросните ефекти на замърсяването с хранителни вещества. 95% от Балтийско море е все още замърсено, е отрофицирано в различни степени. Това е плитко море, така че има някои това е една област, която е била много економически активна от е, столетия, много гъсто населена област и това са резултатите. Не може да се скрие това. Ситуацията е много проблематична, но е, имаме, имаме е, е когато погледнем целият контекст, морската среда, размножаването на рибата, биологичната продуктивност на морето. И в същото време трябва да се попитаме как може да бъде укрепена и да стане устойчива. Защо гледаме назад и защо се опитаме да гледаме напред? На този въпрос ще отговоря. Най-напред трябва да погледнем фактите и тези факти дален смисъл назад. Но, както казах и в отговорите си през 2016 година, факт е, че всички институции приемат правила и програми. Програмите за развитие на регионите имат различни цели и баланс. Ние, аз разбирам, че се отчитат тук във вътрешните дискусии ние се опитваме в тези дискусии да обясним какво се случва, които водим. И не знае дали мога да го кажа, но в крайна сметка това е човешка дейност, економическа дейност и тези дейности оказват влияние на околната среда и на морето. Но ако се огнем с държавите членки, опитваме се да намерим положителните дейности и да създадем условия, да намалим отрицателните въздействия, заедно успяваме повече. И, няко... и това е факт, защото ако сравним с ситуацията преди 15 години, ще видим, че съм прав. И то много бърз напредък, много по-бърз напредък в сравнение с при, до тогавашните държави членки. това, което те постигнаха 15 години. В рамките на 15 години с ОИСР ние разбираме какви са въздействията върху околната среда и разбираме какво означава устойчива природа. Това е моят честен опит да отговоря на въпросите. Сега секунда. Meantime... Нека ви изпратя или имейл, или да ми дадете малко повече време. Госпожа Нием ние ме пре, е, няма да има непосредствени резултати. Така е но може би учените могат да обяснат по-добре за пречистване на отпадни води. Там бяха постигнати препоръките на Хелком. Така че вижда се за Финландския залив и за Балтийско море по принцип. За селското стопанство – тези уязвими пра идея, но от друга страна това може да се приеме като препятствие пред постигане на целите. Така че има плюсове и минус. Принцип, който все още не е перфектно формулиран. Thank you very much. I, I would... Комисията отново. Имахме един мастер план за пречистването на отпадните води, имахме план за инвестиции. Той се прилага. Цяло управление което е поел Сега за вашия въпрос течение Русия е надвишила прага но въпросът на адекватните мерки да го стори и понякога Ако имате статистика за мерките от различните страни през годините, моля, изпратете ни ги. Благодаря. Продължаваме към втората част на програмата. Господин Хумборг, професор Хумборг от а, университета в Стокхолм. Уважаеми колеги, аз искам да говоря за причините на еутрофикацията в Балтийско море и ще говоря за нашата роля като учени, ние даваме консултации на Хелком, ние предприемаме проучвания в Балтийско море, за това ще говоря. Освен това ще говоря за а, финансирането, за това каква е нашата представа за финансирането, как според нас то трябва да функционира. Ние получ, получихме средства за това проучване, за отрофикацията. След това ще представя някои основни резултати, но само накратко, а именно какво знание бе генерирано за причините на етрофикацията в водосборните басейни и е са предизвикателствата за открито море. Ще завърша с препоръки. И така, за нашия университет няколко думи. В Центъра за Балтийско море провеждаме различни проучвания, излизаме с съобщения. Освен това, тук при нас се е седалището на Центъра за Балтийско море. Ние изработихме плана за действие за е, борбата против еутрофикацията на Балтийско море, начина по който трябва да се намали замърсяването и как да се постигнат целите. Мисля, че е много добър пример нашия център за това как е, учени могат да си сътрудничат с е, местни организации. За първи път, в крайна сметка, мога да кажа, че научните съвети бяха така радушно приети. Това, може да, това проучване може да послужи за пример по работа, за работа по други а, директиви, прилагането им в други региони, например Черно море. Сега, по отношение на комуникацията. В групата Балтийско око ние работим с други заинтересовани страни, журналисти, политици. Тук работим по въпросите на еутрофикацията и биоразнообразието. Какво правим? Ние имаме е, издания, политически брифинзи, е, може да ги получите и можете да ги видите на нашата веб страница. Предлагаме различни мерки, описваме ги. Всички тези мерки могат да бъдат видени в тези брифинги. И така, това е малко фоново знание за това каква е нашата роля в цялостния процес. Бе казано, че отрофикацията е резултат от е, подаване на хранителни вещества и високи концентрации на азот и фосфор. Това е, вашият председател зададе въпрос, защо системата реагира толкова бавно. В областта Категат има големи проблеми. има много малко течение, разреждането с вода, с свежа вода е много трудно. Има тинеста, солена вода на дъното, има свежа вода на повърхността. Тези слоева много трудно се смесват и там, където няма кислород, има проблеми. Нямаме ви... нямаме в тези области живот, риби и микроорганизми, които да транспортират кислород. И така, както бе казано преди, ние се опитваме да работим заедно с комисията. Има план за действие. Това, мисля, е доста амбициозен план. Имаме целите. Може да ги видите тук. Ние просто искаме чисти води, т.е. с по-малко водорасли, по-малко хранителни вещества, Експертите от Hell.com работят с нас и се опитваме да постигнем тези цели, т.е. какви са изискванията за всяка страна. Това е което вършим с Хелком на европейско равнище, но ам, Балтийското море е една много специфична екосистема, тя е много скептична. Сега за финансирането. Имаме така наречения проект бонус. Той се финансира на базата на член 185 от договора за функционирането на Европейския съюз. Това е проект, който почива на съфинансиране. 100 милиона евро са дадени за проучване в Балтийско море. Аз попитах нашия секретарят в Хелсинки, те, правят, те вършат чудесна работа и те ми казаха следното. По принцип 21 милиона евро са дадени за, еутро, за проучване в областта на еутрофикацията. Това е за 10 години, за 10 страни, включително Русия. С Русия, с руски учени работихме много добре те не получават финансиране от Европейския съюз, но ние въпреки това си сътрудничим с тях, защото е много важно Русия да действа, да е въвлечена в мерките. Чухме тези цифри преди, говорихме за водоспора. Трябва да се концентрираме именно върху тези басейни, водоспорните басейни. Жълтите области са култивираните области. Те са в Германия, в Польша, в Балтийските страни. В северната част има по-малко селско стопанство. В Польша, Германия е, и съседните страни има 60% селско стопанство през последните години има тенденция на намаляване на хранителните вещества така че това е една окоръжителна тенденция. Много неща бяха направени, но ето основният въпрос. Защо процесът е толкова бавен? Това е структурен проблем. Виждате начина по който се подават хранителните вещества в водосборните басейни. Има милиони тонове от азот и фосфор, които се подават в водосборните басейни отвън. Те навлизат в водосборните басейни чрез фуражите и хранителните отпадъци. 70% от всички култури, които се отглеждат в тази област, е за отглеждане на, за произвеждане на, на добитък, на месо. И това е основният проблем, проблемът на еутрофикацията и докато това продължава, ще има големи проблеми за Балтийското море, защото системата е много чувствителна. Животните произвеждат три пъти повече естествен тор, отколкото хората 3 до 4 пъти повече. И това е слонът в залата, така да се каже. Това е огромният проблем. Това е политиката, а именно да имаме и торовете, които произвеждат животните, естествените торове, не знаем какво да ги правим с тях. Как да ги, как да, до момента. От 60-те години имаме увеличение на, на торовете до да отпадните на отпадъците в е, канализационната система на един 30 000 град. В Дания, например, както казахме, имаме съдържание на естествен тор, а, има буферни зони, буферни, и, бу, буферни ивици. А, всичко това се прави, но структурният проблем си остава. Дания прави много. Има 16 милиона дъчани, но еутрофикацията си остава като проблем. За нас обаче е интересно да видим къде са горещите точки, към които трябва да се прицелим. И това не се отнася само за Дания. А сега за крайбрежните зони. Тук има подобна еутрофикацията, но има има висока функционалност на планктона, на мекотелите. Те действат като, като е, море. Имаме цъфтеж на сините водорасли. Е, всяко лято го виждаме това, но те играят много важна роля в, ам, в хранителната мрежа при промени знаем каква е тяхната роля за изхранването на рибите. Трябва да видим как ще продължат тези тенденции. И отново, тук виждаме какво се е случило в диахронен аспект. ме, че Балтийското море се преминава в нова фаза, фаза на намаляване на замърсяването от реките, но в самото море има големи високи. Къде са водоспорните басейни? В Польша, например, в Шлезвик или е, на крайбрежието. Трябва да знаем къде са нашите целеви области. Нямаме динамичен модел, който може да да намаляване на, на, на количеството торове. Сега за крайбрежните зонове. имаме малко, малко информация, информация по отношение на цъфтежа на водораслите и функционирането на екосистемите. Сега за отворен повече по-голям цъфтеж на усилен цъфтеж на цианобактериите, което оказва негативно въздействие върху седиментите. Проектът Бонус е много важен за нас. Той беше много успешен, но той приключва сега, така че има на проекта. И аз говоря от името на научната общност. Много от нас ще приветстват този модел на финансиране, а, на съфинансиране между националното и европейското равнище. И накрая, нито един учен, който да ми каже, аз а, е, имам нови интересни резултати. Така че ние като учени наистина сме заинтересовани да популяризираме нашите заключения. Благодаря. Благодаря. Е, ние сега Слава Богу, разбрахме вашето последно послание. Мога ли да ви попитам, ако Балтийско море... Не, не, не. А, еутрофикацията не означава, че... Доктор Корпинен от Финландския институт по околна среда. Имате думата. Благодаря, госпожи и господа. В изложението си първо ще направя преглед на еутрофикацията. След това ще се спра върху дългосрочните тенденции при замърсяването. Ще представя и различните видови мерки, приложени до тук. Ще направя оценка на тяхната успешност. Понякога се казва, че учените никога не са съгласни помежду си, но в случая съм напълно съгласен с всичко, което каза Кристоф преди мен. Бе казано, че Балтийското море е отрофирано. Това е вярно. Хелком съвсем наскоро излезе с интегрирана оценка на еутрофикацията. Най-актуалният до момента документ. Утре предстои в Литва заседание на Хелком, на което ще бъдат прияти резултатите на тази оценка. Тук на картата са показани само териториалните води на Финландия, но положението тук е подобно на положението в цяло Балтийско море. С червено са обозначени зоните в лошо екологично състояние. Методът, който използваме, почива на различни показатели, така че може би ако разгледаме показателите по-отделно, ще има различни резултати. Тук виждате какво е състоянието на дънната фауна. Зеленият цвят показва, че фауната е предимно в добро състояние. Това е едната крайност на оценката на еутрофикацията. Другата крайност е показателят за фитопланктона. Виждате, че тук в, на, цялата територия на териториалните ни води екологичното състояние не е добро. Това е положението към момента. Всички останали показатели са някъде между тези две крайности. Бе казано, че е необходимо много време, за да се промени положението. Бе упоменато също и натрупването на хранителни вещества на морското дъно. Но вече има и някои промени по отношение на замърсяването на изпускането на хранителни вещества в морето. Тук виждате отляво доколко е било намалено съдържанието на азота, в дясно доколко е било намалено завърсяването с фосфор. Колкото по-голям е символът на графиката, толкова по-голямо е и намалението. В дясно за фосфора виждате, че е най-голям знакът за Финландския залив. Тук между края на 90-те и и 2014 съдържанието на фосфор е намаляло с 50%. Виждате също така, че в почти всички подбасейни е имало намаление. Единственото изключение е заливът на Рига. Тук той е обозначен в кафяво. По-надолу виждате, че са обозначени по-дълги периоди, периоди от по повече от 100 години. Виждате голямо увеличение през 60-те, 70-те, 80-те, дори 90-те години. През 90-те години са прияти препоръките на Хелком, както и директивите на Европейския съюз, от което е последвало доста голямо намаление, но не са постигнати целите, както бе казано преди малко. Тук виждате един положителен пример за действия. На тези действия се дължи голямото намаление на съдържанието на фосфор в Финландския залив. Става дума за третиран, е, пречистването извинете, на отпадъчните води в Санкт-Петербург. Един наистина голям успех на който до голяма степен се дължи намаляването на съдържанието на фосфор в Финландския залив. Но това не е единственият фактор. Тук виждате обекти, които са точкови източници на замърсяване с фосфор. Става дума за складиране на гипсови отпадъци, от които изтича фосфор в морето. Преди няколко години в Руския залив бе реализиран един проект, по който бе установено в какви големи количества изтича фосфор от складираните гипсови отпадъци в финландските териториални води. По този проект замърсяването бе намалено в порядък от 100 пъти. А за Балтийско море пък биологично наличния фосфор бе намален с 20%. Става дума за един точков източник. най-ефикасно може да намалее замърсяването, да се премахнат, извинете, хранителните вещества в морето, ако се работи по точковите източници. Има две хранилища за гипсови отпадъци в Полша, близо до Гдански и близо до Щетин. Знаем, че в резултат от това има много голяма концентрация на фосфор в реките в близост до тези хранилища. Знаем, че има също така във вътрешността на а, страните в а, водосборните райони обекти, на, където може да се намали до голяма степен замърсяването с фосфор. Може също така да има такива мерки в северо-западна Русия. Там а, има по-малки градове, където не се прави добро пречистване на отпадъчните води. Дифузните източници са по-сложен въпрос. Става дума за изпускане в морето, най-вече от реки. Тук виждате снимка на реката Дългава, която стига до залива в Рига. Става дума за район, където не са по отношение на дифузните източници има възможности за работа. Въпреки това, доказателствата, лажните зони, буферните ивици и нулевата орън имат само ограничено въздействие върху водните системи имат по-може бро качество. Научният анализ не е достатъчно обстоен, според мен. Намаляване на хранителните вещества в морето проистича единствено технически мерки за премахване, изчистване на хранителните вещества от дъното на морето. Тук виждате разход червено е една мярка. Става дума за вещество на базата на калция. Това е високо реактивно вещество, което вероятно може да се използва, но ще се така може да се намали съдържанието на фосфор с 30 до 60%. Разходите по тази мярка са около една. Малко ме притеснява този син растеж. От една страна еш. Но дали наистина можем да работим по тази стратегия, като използваме тази много на норвежците, например? Заключенията ми простички са. Първо, ще има най-голяма възвръщаемост на Най-голямо е замърсяването от дифузните източници и най-трудно е да се намали то. Но пък трябва да се съсредоточим в случая само върху три реки. Не бива да забравяме също така, че прекомерната употреба на торове води до... Не, нашата председателка трябваше да отговори на много важно телефонно обаждане, за това сега ще я заменя и ще дам думата на себе си. От практическо естество имам въпрос и към двама ви, господин Хумбург и господин Корпинен. или законодателни норми, кои са според вас трите основни елемента, които трябва да се вземат? Има три възможности според мен. Не съм агроном, но по втория стълб на ОСП се работи по струк... основният структурен проблем. Селското стопанство трябва да е по-балансирано. Стопанствата трябва да се отглеждат както животни, така и култури. Така в едно и също стопанство други. Има технически възможности. В Холандия и в Германия, например, може да се превозва естествения тор на до 50 км. Без са технически мерки, а структурният проблем е липсата на баланс. Трябва да има по-балансирано селско стопанство. Може също благодаря ви. Господин Корпинен, искате ли да добавите нещо? Трудно е сега да добавя още три към вече очертаните приоритети. Но мисля, че трябва да се съсредоточим върху точковите източници. Във всички държави от региона на Балтийско море има какво да се направи в това отношение, включително и в Швеция, и в Северна Финландия. В Швеция и Северна Финландия можем да подобрим пречистването на отпадъчните си води, най-вече по отношение на азота. Селското стопанство също е основен източник на хранителни вещества. Там няма баланс. Затова и това може да се предвиди като приоритет в водосборния басейн на Балтийско море ако той е рециклиран в земеделието, ще стигнем практически, ще постигнем земеделските производители, трябва да така, приемат економическите реалности, трябва да имат и подкрепено земеделие. Я, кандидатирано земеделие. Я, кандидатирано. отвеждане на затвор на, от, на отпадните води, на помията в на канализацията. Крайният потребител трябва да плати, защото в канализационните води има твърде много азот. Значи от една страна да се обърне внимание на производството, там трябва да се използват и неорганични технологии. Въпросът е какво се плаща, но трябва да се направи, защото в края на кращата, в противен случай, ще плати крайния потребител, включително цената на това, че има нитрати в, градските води. В Германия това е голям проблем. Ja, vielen Dank. Äh, благодаря. Не е странно, когато погледнем е, свинеферми, дос, има цели области, които са е, взети под найем и те смърдят неописуемо човек има чувството, че минава през химически замърсена зона. Може би трябва да се намали обема на тези индустриални разделянето между земеделието и скотовътството. Земеделието използва изкуствени торове, а пък скотовътството използва допълнителни площи, устойчиво развитие. Освен това, е, трябва водите, които се вливат в реките, е, отпадните води, да се пречистват. Въпросът е къде има пречиствателни станции. Много често обаче не става дума за големи пречиствателни станции. Са пречиствали местните отпадни води. Тези отпадни води се, са потъвали в почвите, защото просто не са били пречиствани и са замърсявали почвите и подпочвените води. Това е било факт и в източен Берлин. Така че необходима говорихме за Калининград и Кёнигсберг, за тази област. Имаше тогава споразумение с Русия руснаците тогава бяха много доволни от това сътрудничество, защото се, от Европейския съюз даваше средства. Е, тогава отпадните води бяха филтрирани и те едва след филтрирането и пречистването се влизаха в Балтийско море. От тогава обаче, за съжаление, нямаме връзки с Русия. През 2009 година бях докладчик в Сянка за един макрорегион. Проблемите на Балтийско море бяха известни от руфикацията и замърсяването от морския транспорт. Русия. С Русия обаче имахме партньорско споразумение. но истината е, че всички страни от този макрорегион могат да имат успех само ако се задължат страни, т.е. за тях се отделят специални средства. Обаче какво се случи? Малко се случи. Имаше няколко конференции в рамките на тази стратегия за, Балтийски, за Балтийския регион. Нямахме много добри резултати. За неуспеха и тук са известни. Макрорегионалната структура може да е успешна само ако всички заинтересовани страни се чувстват задължени и отговорни. Äh, Председателката ми дано не чакаме още 10 години за по-добри резултати. Сега There we go. Good afternoon, everyone, and uh, thank you. For Добър ден на всички. Благодаря за поканата на този толкова интересен семинар. Благодаря и на всички изказали се до сега с толкова полезни идеи. Аз ще засегна някои сходни аспекти, които бяха коментирани от изказалите се преди мен, но нека да започна. В малко фонова информация представлявам програмата за Балтийския екорегион. Работим и на национално ниво, но имаме и координация на регионално ниво от 90-те години. В началото на 90-те започнахме с тази координация в Балтийския регион. И имаме в тези страни партньорски офиси и в Сент-Питерсбург в Русия. Работим по въпроси за опазване на околната среда и устойчиво управление на Балтийско море. Говорихме колко сложна е системата в Балтийско море, дори и да не е прекалено голямо осложнението е от трофията. Там нивата всъщност са различни. И понеже то е изключително чувствително като екосистема, заради твърде бавния цикъл на подновяване на водата, е много важно да се подчертае, че всичко е взаимосвързано и е огромно въздействието на човешката дайност. Нека да кажа, че водосборния район на, мор... на Балтийско море е четири пъти по-голям от самото море. Тоест дейността на континента се отразява върху водата за това и трябва да се намалят, намали въздействието на потоците, които причиняват еутрофикация. Няма нужда да говоря кой знае колко по самото явление е ертрофикация. Това е едно от най-големите предизвикателства и основният така, причинител е земеделието. Причинява се съвсем характерното цъфтеж на сините водорасли и се създава липса на кислород, която се причинява от бактерии. Ето малко снимки, за да си представите какво означава. Ето, изпратена ми бе тази снимка. Това е риба треска, която определено не се чувства добре. В критично състояние се считат запасите. нормалния цвят на рибата тръскат би следвало да е цвета на перката и, но тя, тази, този екземпляр е уловен в води, където има много малко кислород. Практически представете си какво се случва с тези риби и същото, което се случва с вас, ако не можете да дишате. Ние публикуваме е, карти за, с индикатори, които оценяват какво се случва как постигаме целите по плана за действие за Бълги... Балтийско море. Това е една регионална конвенция. Публикуваме тези карти с индикатори от 2007 година. Също така и отчитаме международните ангажименти в, област, в морската област, например, в много широк аспект. Последната такава карта бе публикувана на срещата ни през март и мога да кажа, че непрекъснато установяваме, че все още има нужда да се подсилва изпълнението на плана за действие за Балтийския регион. Тук се чу същото и от колегите. Много е важно организации да повдигат този въпрос и те да не са свързани само с политиките на Хелком, но и да, став, да се създава осведоменост за това какво прави всяка отделна страна. Ние можем да си формулираме колкото искаме амбициозни споразумения, но ако няма амбициозно изпълнение, няма да се постигне кой знае какво. Ето изпълнението на плана за действие на Балтийско море. Той има пет различни сегмента. Очертани са в момента общите резултати. Всички страни не са си изпълнили ангажиментите по плана. Остават още 3 години. Срокът е 2021, за да се постигнат тези цели. Всички страни обаче из, изостават. По отношение на еутрофикацията, някои страни постигат добри резултати, комисията го каза, Дания е водеща, Швеция и Финландия също. Но като цяло все още картината е доста лоша за, всички, за много страни. Няма да показвам слайда за различните мерки по еутрофикацията. Имам данните. Ако искате, лате при мен и ще ви ги дам. Ще ви дам целият доклад три сегмента има в еутрофикацията. Намаляване на, програми за намаляване на хранителните вещества. Там нито една страна не изпълни ангажиментите си, освен Дания. А, що се отнася за намаляване на хранителните вещества в градските води и е, има изпълнение на изграждане на мощности за пречистване. Има и намаления за други отпадни води също, но много малко е постигнато. Постигнато също има и насоки, и е, съдържание на хранителни вещества при замърсяване от е, е, селско стопанство. Също там не са, не, има резултати, но не са много големи. Земеделието е най-голямата област, която трябва да се работи, както и отпадните води. Резултатите, които ви показваме, са от 2016 година. Тоест, за голяма степен съвпадат с заключението на Сметната палата. Нищо ново не ви казвам, просто подчертавам вече казаното. Аз лично бях смаяна, когато установих, че са толкова лоши резултатите. И действително си задавам и аз въпроса, защо и е добре да зададем този въпрос на комисията. 177 дейности са формулирани в плана за действие и от тях 103 вече срокът им е приключил. Но само 45% са, а, не, а, са изпълнени или частично изпълнени. Т.е. повече от половината все още остават да бъдат а, изпълнени. Конвенцията е отличен а, резултат, но в края на краищата това е доброволно, а, доброволен ангажимент. Някои от регламентите на Европейския съюз поставят по-низки норми. Хелком дава по-високи, но пък те не са задължителни. COM as well as to the EU. And I think these are, these are hiccups that will be improved. Uh, има известно разминаване в данните, но мисля, че това може да се преодоли. Във всички случаи преодолее. Най-важното е да има амбиции в е, е, плана за действие, но тези амбиции поне на национално ниво не се изпълняват. Нека отново да коментирам е, научни изследвания по отношение на използването на изкуствен тор и естествен тор. Това, което се използва за замеделие, не се употребява, половината, не се използва ефективно, половината остава в, почта, в почвата. Трябва да осъзнаем ясно, че много още има какво да се направи на континента по отношение на замеделието. Европейския съюз е много така говори за кръгова економика в земеделието би следвало доста да помислим по този въпрос, защото така може да има повече печалби и за фермерите, да ще употребяват по-малко тор, но и също така ще замърсяваме по-малко. Говорихте за така наречените агроекологични мерки. Има проекти още от 90 те години, които са много полезни, включително и за повишаване на информираността има едно, един конкурс фермер на годината. Това са победителите от Финландия, Маркос Ерола и Мина Ерола, които са лидери и които показват как може да се затвори веригата, да се използва янир, какво да се направи и те го правят без да чакат политиките да ги подбутват за такива промени. А, освен това, те отиват и по-далеч от очакването от тях задължителни изисквания. Така че е, са посланници за подобна дейност, но те не са и чак толкова много и повече ефективност. Е, проектите в Финландия са много добри, това трябва да отчетем, но нека да кажем ясно, не е достатъчно това, което се прави за Балтийско море. ОСП е също много голям проблем, когато тивата за отпадните води и други. И действително големия, големия проблем е да се огледа ОСП, кое, където е, всъщност не се въвеждат никакви промени и си остава замеделието такова каквото е. Или последната колона от дясно – дългите отрязъци в зелено са директните плащания. И това означава, че тези директни плащания в ОСП всъщност подпомагат маса сочени. За това предложението за многогодишната финансова рамка показва, че ще се задържат директните плащания, което означава, че проблема ще си остане. Подобен източник на доход трябва да отива само за фермери. В Швеция, например, по отношение на рамковата директива за водите, има приети мерки посредство, през ОСП за да, през програмите за развитие на земеделски райони, доброволни програми. В тези програми само 30% са задължителни. Тези различни политики и как ефективно могат да се използват, за да се намалят вредните въздействия. Поръчахме едно изследване от економически център Агрифуд за да се направи модел, какво би се случило, ще има по-добри показатели за околната среда. Много е, е важно е да се помисли как точно да се разпределят преките плащания – и в доклада има някои пред, е, предложения, примерно прости мерки, да, примерно да се дадат е, плащания за земи, които имат голяма стойност за природата. Също е, целта за превенция, за предотвратяване еутрофикацията може да има конкретни мерки за подкрепа на и данък върху а, изкуствените торове, защото в момента няма нито а, стимули, а, няма никакви стимули за фермерите да използват по-полезни торове. По отношение на бъдещето на ОСП, за мен това е основната политика, те инструменти, да се прилагат механизми, които да не позволяват дейности по развитието да върват в грешната посока, да има условия да има целенасочено отделяне на средства по ОСП за борба с еутрофикацията за Балтийско морежество с цел да свеждат до минимум вредни въздействия. Мисля, че с това ще приключа. Благодаря. Да, е, има предложение за подобряването на ОСП. Това е чудесно. Той се занимава с проблемите за Южното Балтийско море. Благодаря. Аз представлявам програмата Интерек за Южното Балтийско море. Аз ще говоря за няколко програми под шапката на Интерек. Моята презентация представлява различните програми, но не винаги е представлява официалните становища за тези програми. Сега ще говоря в общи линии за Интерек, как функционира Интерек и как се бори срещу еутрофикацията. Ще дам някои примерни проекти, след което ще се спра на проблемите и за тяхното потенциално подобряване. Какво е Интерек? По принцип, Интерек, програмите имат за цел да решат общи проблеми, които са трансгранични проблеми, проблеми, които не могат да се решат от една страна. Целта е да се развие, да се обменят решения, решение, знания и да се разпространят нови такива. По принцип, Интерек – не финансира основно проучване, основните изследвания. Трябва винаги да има заявления, да има пилотна фаза на тества на нова технология, но в същото време не се говори за огромни инвестиции в инфраструктурата от страна на интерект програмите. И може би за това резултатите от проектите не се виждат веднага. Програмите на Интерек могат да се разделят на транснационални програми и трансгранични програми. Транснационалните включват големи области, трансграничните включват главно граничните региони. Те се взаимодопълват тези два вида програми. Много често транснационалните програми работят с министерствата, институциите на високо равнище, регионалните власти, докато трансграничните програми обикновено се насочват към регионалните власти на местно равнище. Важното е, че Интерек покрива различни теми, като развитието на бизнеса, малки и средни предприятия, образование, транспорт, екология. Обикновената структура е, че стратегическите решения, които се взимат от така наречената комисия за мониторинг, решава какво да, се бъде, какво да бъде подкрепено в дадена програма. В Балтийския регион има около 12, повече от 12 програми. Виждате повечето от тях тук на на, на слайда има 7 програми насочени към морето. На програми с тема еутрофикация, това са трите програми. Най-голямата от тях покрива повечето, по-голямата част от Балтийско море. Това е зелената площ, синята и сивата част. Си, синята част покрива Южното Балтийско море, а сивата част региона. Около 14 милиарда бяха дадени от 2014 година. 14 е, милиона бяха отделени за проблемите на еутрофикацията. Тази таблица показва, че тези три про- програми, които решиха да се борят срещу еутрофикацията, са получили от 2007 година една четвърт от фондовете, от средствата, които по принцип бяха предоставени за екологични средства. Тоест половината от фондовете за тези 10 години бяха отделени за еутрофикацията. 80 милиона бяха освоени в рамките на а, около десетина проекта. Какъв е общият контекст? Тези три програма дават около 90% за средствата за борба срещу еутрофикацията. За трансграничните дейности това е доста съществена сума. Ролята на тези проекти, както казах, е да се, из... да се тестват нови технологии, да се прилагат нови решения в трансграничните региони. Сега по отношение на проектите. Ще ви дам някои примери. Повечето проекти се концентрират върху две теми или пре, пре, е, превенция за отделянето на хранителни вещества в морето или пък премахване на хранителни вещества от замърсените региони. Тук на този слайд виждате един проект, който се занимава с пречистване на отпадни води. Това е специфичният проблем за отделяне на лекарства и лекарствени вещества в морето. Тестват се различни технологии е, по, по критерия разходоефективност и ефективност. Е, това е един от най-примерните проекти на Европейския съюз в региона. Ще премина към следния, следващия проект Живи лагуни. Е, този проект се занимава с премахване на хранителни вещества от морето и извличането им обратно. Той трябва да тества разходоефективните мерки за премахване на хранителните вещества от морето чрез плаващи острови от растения, които да извлекат хранителните вещества от водата. Тук виждате един още много, един, един, още един много интересен пример за проект. Той е на доброволни начала. Тук е, става дума за взаимодействие между замърсителите и операторите на технологии за пречистване. Това е проект на Central Baltic, един знаков проект. Следващият проект е пример за проект, който се занимава с дифузното замърсяване. Този проект вече приключи, но обхвата на Интерех е много широк. Той създава мрежа от 170 демонстрационни ферми в е, Балтийския регион. тестват се екосъобразните мерки за пречистване, пречистването на водите от хранителни вещества. В този проект участват на 2500 фермери. Когато говорим за проблеми и възможни подобрения, Искам да започна с правната база, правната, прав, правната нормативна база. Един от проблемите тук е държавната помощ. Държавната помощ се дава за проекти и това обаче отблъсква някои от релевантните актьори. Причината е осложнената администрация. И когато се мисли за мащаба, той не е не съответства на усилията. Така че, ако нямаше държавна помощ, щеше да има по-добри резултати по отношение на пилотни проекти и на участието на частния сектор в проектите. Нещо друго. Има различни програми на Интерек, които, Интерек, които се занимават с еутрофикацията. Програмата за сътрудничество между програмите е, е т.е. нивото на сътрудничество между програмите е доста ниско. Има опити в тази насока. Но резултатите все още са ниски, защото няма правно основание за такова сътрудничество и финансиране. Има голям брой програми, което не е лошо. То дава възможност на региона да поеме отговорност за вземаните решения. Връзката с политиките и рамковите политики, тази връзка може да бъде укрепена, подобрена. Аз лично обаче смятам, че се справяме добре в тази насока. Например, много от проектите, които финансираме, те са подкрепени от Европейската стратегия за Балтийския регион или пък има сътрудничество с други стратегии и политики. Опростяването е важно упростяването на финансирането и на правилата. Това е една нестихваща дискусия, така че няма да навлизам в нея. По-простите правила за финансиране биха привлекли повече актьори, било то частни или публични. Що се отнася до потенциалното подобрение на програмите, се допира до разпространение на резултатите от въздействието. Когато приключи финансирането на даден проект, резултатите някакси са загърбени. Така че програмите трябва по-скоро да се съсредоточат на това чрез това сътрудничество между програмите. Пример за това е една инициатива, при, е, при, приложена от Балтийския регион. Става дума на Интерек или други фондове. Те могат да се изискат допълнително средства за сътрудничество между отделните проекти. Това означава разпространение на различни добри практики и тестването им в различни контексти. Платформите разпространяват резултатите от проектите. Те ще бъдат публикувани през юни. Благодаря ви. For this благодаря, госпожо председател. Нямам конкретни въпроси по чутото по време на третата сесия, но имам коментар по казаното от госпожа Торесон и въпроси, които трябва да предприемем, най-вече в областта на ОСП. Отбелязах си онова, което казахте. Комисията да предложи много драстични промени в Наистина е интересно положението. Аз самият да се слушаме в препоръките ви. по структурната и економическата част. Нямам. Има готовност от страна на много действащи лица да се включат, например от страна на общини, но те трябва да имат възможност за това. Предлагате по-вис предвид държавната помощ ли? Обикновено проектите са в размер от защо Държавната помощ изключва участие, защото по правилата за държавните помощи са предвидени бюрокра... прекомерно бюрократични процедури. Процедурите са прекомерно бюрократични, за да могат да участват по-малки действащи лица. Поради това те и не желаят да участват в такива проекти. На един от слайдовете си предлагате премахване на държавната помощ, за да могат да участват по-активно действащите лица и да има повече проекти. От това разбирам, че според вас прави изграждането на инфраструктура за широколентова връзка. Никой не иска да участва в тях, а общините не могат да участват пък, защото за тях има прагова стойност от 200 000 евро. Исках да знам можно по правилата за държавната помощ. Ако, например, третирането на отпадъчните води и водоснабдяването мощ, не може такива структури, най-вече в по-малки и средно големи градове, да инвестират по своя инициатива, за да помесва се също така и въпросът за нарушаването на конкуренцията, както и въпроса за това дали не би могъл и субект от частния сектор да предостави същи станции, за да е чиста водата в реките, например. И едновременно с това обаче общините, които и общински системи, за отвеждане на водите към тези големи пречиствателни станции. Мукват в подпочвените води, само защото канализационната система е в толкова лош скванията. Става дума за конкурентоспособността на европейското финансиране. Явно има много силна връзка между финансирането на селското стопанство, на регионалното развитие и на околнахме особено голямо внимание през последните години. Не обръщахме особено голямо внимание на законите на природата. Ясно го показват и примерите, които цитирахте днес. Мога да ви дам и още един пример, госпожо председател. В нашата община една ферма, където се прилагаха интензивни методи. В тази ферма бе засадена царевица. След първата буря, калта от полето на тази ферма попадна в бяха взети проби от отайките в езерото. Оказа се, че те са силно замърсени. Сега тези отайки трябва да бъдат или изгорени, или третирани. А едновременно с това общината имаше европейско фирма. В някои морски басейни умират риби, умират риби също така и в реки, и в... Какво имам предвид на този слайд за държавната помощ? Имам предвид, че дейностите и проектите по Интерек са с прекалено малък мащаб, за да може да се окаже въздействие върху условията на пазара. Става дума за мерки, за проекти Не веднъж съм се срещал с а, комитета на Интеррек и тези мои срещи показват, че мерките и проектите по Интеррек са с прекалено малък мащаб, за да могат бата на нормативната уредба за държавната помощ. Благодаря, това беше едно важно уточнение. Сега ми се изясниха нещата. Председател, благодаря на всички. Преди да направя заключителните си бележки, искам още веднъж да благодаря днешния семинар. Поне няколко извода си направих и те са следните. Първо, трябва да продължим с Трето, господин Хомбург много категорично се изказа за драстичната липса на баланс. Четвърто, нещата се свеждат в крайна сметка до прилагането. Препоръката за по-строги правила. А що се отнася до МФР и ОСП, условията, то е свързан свързани с по-строгите правила. Изложихте много идеи днес, Зим в замяна за срещу значителното финансиране, което им предоставяме. В заключение най-вече на ефективността на действията, които прилага Европейският съюз. Най-вече нашата комисия, комисията по бюджетен контрол, трябва като ще обърнем и по-голямо внимание на някои въпроси, благодаря ви за участието днес. Ще държим отиха по тази точка от дневния ред. Припомням нещо на комисията. Има данни за замърсяването, трябва да направи така, че последващите оценки по-системно да обръщат внимание на дълготрайността на резултата. Задател. аз всъщност се изказвам от името на нашия докладчик в Сянка. Докладчикът ни в Сянка иска да благодари за положителния доклад от Сметната палата. Там се очертават основните елементи за дълготрайност и създаване на работни места, подобряване на продуктивността. Докладчикът съветва да се получим от заключенията и да се отчитат също и е, мерките, които са вече предприяти е, в е, следствие на предходни препоръки. Следва да има препоръки не само за страните членки, но и за комисията и се надява докладчика, че дълготрайността и на крайния продукт ще бъде гарантирана чрез селекция на проекти, които гарантират постигането на такива дълготрайни резултати. Също така трябва да се обмисли какво означава допълнителната стойност на европейското финансиране. Ако се оценява добавената стейност, само 8 от прегледаните проекти биха били изпълнявани с безвъзмезна европейска помощ и тази тема трябва да се разгледа в следващата МФР. Докладчикът очаква сътрудничеството с останалите си колеги. Уважаеми. От името на комисията мога да кажа, че приветстваме специалния доклад на Сметната палата за, финансира... за продуктивни инвестиции в бизнеса. Те е, се съчетават с нашето усилие да се повиши културата на добро изпълнение дългосрочен план. Регулаторната рамка за дълготрайност на продуктивните инвестиции в периода 2014-2020 е подобрена в сравнение с предходния програмен период. Комисията е съгласна, че са необходими е, действия обаче за постигане на дълготрайност и в настоящия програмен е, период е, с цел да с... ние ще работим за допълнително е, изчистване на регулаторната рамка в това отношение. Комисията работи за е, дълготрайност на европейското финансиране във всички свои програми с един подход на общо стратегическо планиране, с е, така определена на логиката на рамкиращи мярки и оценка на ползите и разходите на отделни проекти, чисто технически оценки, а също и с работата по мониторинг, особено по отношение на показатели за крайните резултати. Насърчаваме страните членки да извършват поне по една оценка по приоритетните линии и е, насърчаваме да се прави и системна експост оценка. Тук се прилага и принципа за споделено управление и страните членки трябва да търсят дълготрайност на резултатите посредством съответни критерии за селекция на проектите, така както са очертани в, е, докумен... в рамковите е, директиви на комисията. По отношение на препоръките, е, Сметната палата констатира, че изискванията за дълготрайност се покриват от всички проекти. В повечето случаи крайният продукт е създаден и продължава да, съдава, е, да съществува след е, края на срока. В някои случаи няма резултати, които да продължават да съществуват след приключването на сроковете на проекта. Това е поради липсата на достатъчно е, акцент върху изискванията за дълготрайност на конкретните проекти. В някои случаи има и външни фактори, примерно смяна, промяна на економическите или пазарни условия, които се въздействат отрицателно върху проектите. Пет е, препоръки са формулирани за страните членки, три за комисията. Комисията приема и трите препоръки, свързани с е, разпространяване на информация за крайните продукти, и е, експос оценката след приключване на срока за дълготрайност, а и за при, прилагането на корективни мерки. Аз мога да се ангажирам да, с това, че ще е, отделяме специално внимание на въпроса как е, подхождат е, страните членки към идеята за дълготрайност на крайните продукти в периода след 2020. Ще търсиме и подсилване на аспекта дълготрайност в експост оценката. Разбира се, в е, рамките на сроковете, наложени от тези оценки. И също така можем да гарантираме, че член 71 ще бъде стриктно прилаган, т.е. ще прилагаме нетни корекции, ако не се спазват законовите изисквания за дълготрайност. Благодаря. Балко, вънчен си nochmal das Wort? Господин Балко, още веднъж дума. Съвсем накратко. Докладът, по мое мнение, е примера зато сме длъжни да мислим как да се подобри процедурата на разходване на средства. Регулаторната рамка се говори, че има подобрения в доклада за периода 14-20 в сравнение с предходния период. Назови като основно заинтересовано лице, ние е, сме отговорни за подобряване на законодателната рамка и е, би следвало да се опитаме да постигнем и повече следващия път. Естествено, е, сме готови да представим доклада още веднъж за комисията и за всички. Благодаря. Е, от всичко, което бе казано, смятам, че трябва да се опитаме наистина да дадем на съвремен период и работният документ може да направи именно това. Благодаря. Преминаваме към 14-та точка, а именно развитието на селските райони. Госпожа Каденбах е нашия докладчик. От комисията ще говори господин, от Сметната палата ще говори господин Фигейредо. Thank you, Madam Chair. If you... Благодаря. Ако ми позволите, ще кажа нещо предварително преди моята презентация. Искам да кажа нещо за ОСП. Искам да подчертая някои аспекти, които, за, по които говорихме тази сутрин, а именно концентрацията върху резултатите и упростяването. Това е доклад, който бе направен, изготвен от Сметната палата на базата на одит, който бе проведен в няколко държави членки за новите опростени начини на финансиране. Това, тук става дума за връщането на разходите, които вече са направени. Ние няколко пъти сме казвали, че а, тези решения доста пъти предпоставят грешки. Имаме Надеждата че магът за финансова подкрепа на бенефициентите и ние смятаме, че те са важни по на селските райони. Тези мерки за финансова подкрепа могат да бъдат използвани в широк, в широк мащаб. След като проведохме нашия одит, видяхме, че опростейното финансиране е развитието на селските райони. Нека сега говоря по-скоро за опростяването. Сте в проекти, освен това, те опростиха работата на администрацията, намали се времето за административните райони. Ние видяхме добри примери за изчислението и методологията, но в някои случаи данните не бяха налични или Искам да насоча вашето внимание към следното. Ние видяхме, че за да се популяризират новите варианти за финансиране, така че те да бъдат по-широко използвани от държавите членки, които не можаха да се сприятелят с тези нови варианти, но те могат да бъдат използвани за инвестиции. Те са свързани с производителността, но не с резултатите новите варианти. Искам да подчертая тук, че нашата първа препоръка е, че комисията трябва да актуализира насоките си за новите варианти. Трябва да се уточни ролята на сертифициращите органи и да има контролни, системи за контрол. Третата ни препоръка е препоръчваме на комисията да използва новите варианти за финансиране. За тази цел трябва да се помисли за възможността за използваните варианти за финансиране са от полза за упростяването. Опростява се работата на администрацията, опростява се процедурата за подаване на заявления от страна на бенефициентите. Естествено, това е свързано с втория въпрос, който за на използване на новите варианти за финансиране. Трудно е, е и има нужда от повече усилия от администрацията да изработят новите методологии и конкретните механизми за изчисление че дори когато вземем предвид тези допълнителни усилия от началото, от страна на, на администрацията, в крайна сметка, целите процедури като цяло са упростени и са и представляват предимства, трябва да бъдат подобрени. Като следваме примера от други политики в Европейския съюз. Това е пътят. Според нас. Втората препоръка. И вие казахте, централна за концепцията, свързана с методологията. Защо? Защото методологиите подкрепят правилността на, даването на, на отдаването на финансирането. Е, методологиите трябва да са много стриктни и здрави. Те трябва да са стабилни. Не беше ясно, че методологите, които подплатяват крайните решения, са премислени и добре структурирани. Не зная дали отговарям на вашия въпрос, но това е аргумента за нашата препоръка. Не, не, аз не се опасявам с поради вашите наблюдения, които са довели до тази препоръка. Господин